Добър ден, колеги! Откривам заседанието. Имаме кворум, така че може да започваме. Дневният ред. Дневният ред е пред вас. Имате ли възражение? Има две промени, които предлагам. Точка 10. Точка 10 трябва да бъде отложена защото колегата не е в Брюксел тази седмица. В Румъния ще има отново избори за президент в неделя, затова 10 точка трябва да я отложим. А е това, това е именно основните постижения за стратегията и 2010 и точка 10, господин Белет, който искаше да говори за управлението на интернет, но за съжаление това не може да се случи, защото той е на аудиенция при е, краля на Белгия, доколкото съм осведомена, затова той помоли и тази точка да бъде отложена. Утре ще се занимаваме с тази точка преди неговата аудиенция. И така, с тези изменения приемаме дневния ред. Втора точка. Одобрението на протоколите от заседанието, от последното заседание. Моля ви до края на днешното заседание да ми кажете дали имате възражение по този протокол. Ако не, протоколът ще въжи като прият. И трета точка от дневния ред. Това, което имам да ви кажа, е, че нашето заседание се излъчва по интернет. Освен това имаме превод във всич... на всички езици, без малтийски, шведски, литовски и естонски. Значи тези езици ги нямаме, но всички други, освен малтийски и шведски и трите балтийски езика, се превеждат. Имаме и заседание на координаторите в пет и половина тази вечер ще ви изпратим по имейла резултатите от заседанието на координаторите. Така че утре преди да дойдете на заседанието, ще може да разполагате с резултатите от, наше, от обсъждането на координаторите. Има едно изследване, което поръчахме. още от миналия мандат на изследване <clears throat> за е, музикалния сектор. Това беше нещо, което възбуди голям интерес в нашия кръг. това изследване е приключило и ще бъде представено в комисията по правни въпроси. В 3 часа на 2 декември. Така че който иска да чуе обясненията по това изследване, би било хубаво да отиде да ги чуе на 2 декември в 3 часа Комисията по правни въпроси. Но също така резултатите от изследването ще са публикувани на, в интернет. Председателския съвет взе три решения, <clears throat> а именно изслушването на комисарите, но мисля, че вие всички сте запознати с това. От 11 до 15 януари в Брюксел ще се състоят изслушването и 18-19 януари в Страсбург. Тоест ще има две изслушвания паралелно и всяко изслушване ще трае 3 часа. Отначало бяха предвидени 2 часа и половина, но ние се преборихме за 3 часа. Тези изслушвания ще бъдат предавани и на живо по интернет. Имаме едно кратко пленарно заседание по този повод във вторник, 26 януари. И тогава колегиума на комисарите трябва да бъде одобрен или да не бъде одобрен. То съвпада Значи това е едно допълнително за, за пленарно заседание на 26 януари. И това съвпада с нашето заседание на комисията и сега не знае дали може да компенсираме това заседание. Трябва да видим. Ще говорим по този въпрос. И така на 26 януари сутринта ще има пленарно заседание за, изслуш... за изслушването на комисарите. Не знаем все още. Не, ние всъщност знаем е, кой е комисаря. Това е комисаря от Кипър, който ще отговаря за образование, култура и много езиче. И това ще е една дама от Кипър. С нея ще поддържаме връзка. Мисля, че това е госпожа Кройсра. която има портфолиото и е, дигитална агенда, дигитален дневен ред. А медиите къде са? При нас. При нас. Значи, поне две изслушвания ще преживеем. Едно изслушване ще бъде посветено на нашата област, култура, образование, мултиези и многоязичи. И за дигитализирането ще участваме и в това изслушване. Утре една малка делегация отпътува от нашата комисия за Стокхолм. Ще се опитаме утре възможно по-рано да приключим заседанието, за да може да подготвим това пътуване на нашите колеги в Стокхолм. И така, точка четвърта на дневния ред. Става дума за Европеана. Всички говорят за нея, благодарение на Google – и мисля, че за щастие ние, е, благодарение на нашия френски колеги, за щастие ние започнахме а, е, с Европеана. Няма да говоря много. По това направо давам думата на госпожа Трюпел, която е докладчик по тази тема. Госпожо председател, колеги, Наистина, обсъждането за Evox Settlement от Google и последните развития, ние говорим сега за новото споразумение и целият дебат за нашата цифрова библиотека Европеана, този дебат се съживи отново и се надяваме да е станало на широката политическа общественост, колко е важен този проект за Европейския съюз и за нашето бъдеще като Европейски съюз. Мисля, че не е, че е с право мога да кажа, че тази Европейска цифрова библиотека представлява потенциала на един европейски културен проект – и искам да подчертая, че зависи от нашата политическа решимост и от нашите политически дейности, ще зависи дали наистина ще, успеш, ще завършим успешно този голям европейски проект. Европейна започна от 2005 година. Имаше някои детски болести в началото, но сега всичко вече е онлайн. И има до момента 4,6 милиона творби, които са дигитализирани и до 2010 година тези творби трябва да достигнат на брой 10 милиона. Не става дума тук само за дигитализиране на книги, става дума за цялото ни културно наследство. Това са филми, видео, картини, музика, всичко това, което представлява нашето културно наследство, трябва да бъде достъпно до хо... на хората. Така че това е един двоен подход. Подход на участие и подход на предлагане на едно висококачествено наследство. Това, което се предлага в Европена трябва да е с много високо културно качество и да е достъпно за цял свят, не само в Европейския съюз. То трябва да е достъпно и за е, всички граждани на техните езици на Европейския съюз. Така че виждате, това е един много амбициозен проект и трябва, според мен, да вложим много усилия и много ресурси, интелектуална яснота и ясни условия. До момента беше така, че а, така наречените, наречените обществено достъпни творби трябва да бъдат въведени в тази библиотека, но има проблем, защото не само а, за тези творби стават думи, става, дума, стават думи и за така наречените осиротели творби, т.е. творби, за които не се знае кой разполага с авторското право на тях. И мисля, че трябва да има една много, ясна, много ясна проверка, трябва да има един регистр, където да се събират всички тези данни. Има един висококачествен а, европейски проект, така нареченият Евро, а, а, ЕРАО проект, където се събират тези данни и където с поясни правила може да се види какъв статус имат определените творби за да не се стигне до нарушаване на авторските права. И това е един от дебатите, който върви в момента и при Google. Тези така наречени, те, е, е, така наречени осиротели творби, за да не се стига до правни е, спорове, а там, където вече има такива, очакваме решение следващата година. Отделните държави членки, за съжаление, е, допринасят различно към Европеана. Франция има най-голям дял с над 40%, Германия и Обединеното кралство също имат голям при, е, принос, но другите държави за момента имат доста слаб принос и аз се надявам това да се промени през следващите години, за да може наистина да създадем една успешна европейска цифрова библиотека, защото ние смятаме, че развитието на европейското общество, базирано на знанието, е важна, но създаването на една такава цифрова европейска е, библиотека, до която всеки да има достъп. И така аз подчертавам отново достъп на всеки. От моя гледна точка това означава обаче и спазване на авторските права и сродните им права. И в скоби мога да кажа, че ни очаква един голям дебат следващата година. Госпожа Рединг, например, има едно предложение за хармонизиране на европейското право в областта на авторските права, но различните засегнати страни имат все още различно мнение по въпроса. Отделните комисии, включително и комисията по промишленост, ще се занимава с този въпрос, така че това ще е една гореща тема в бъдеще. От друга страна обаче е ясно, че ние искаме трудове защитени от авторски права, да бъдат включени в Европеана, за да избегнем тази черна дупка от творби на, от 20 и 21 век. И трябва да знаем как да се плаща за тези творби, защитени от авторски права, ако искаме да ги включим в Европеана. И така, в заключение мога да кажа от моя гледна точка, това е една, един голям, амбициозен културен проект, но от друга страна трябва да внимаваме да не нарушаваме съществуващите закони. И ако преценим, че трябва да променим авторските права, то трябва да го направим по добри, разумни правила, защото смятам, че едни добри правила са в полза за вся, за всяко демократично общество и това се отнася също така и за областта на интернета. Е, не смятам, че интернета трябва да бъде затворен или пък, че трябва да, бъде, да има политически филтри, като в Иран и в Китай, но трябва да има едно добро преценяване какви творби, какви автори могат да живеят в виртуалното пространство и как да им бъде предоставен, как да бъде предоставен достъпа до тези творби. Е, всичко това ще намерите и в доклада ми. Миналата година имаше една вис... Е, група, която работи на високо равнище, занимаваше се с всички тези въпроси. Тази работна група трябва да получи или се очаква да получи мандата за да прави по-нататъчни предложения, а именно за това как да намерим един добър европейски път към цифровата библиотека Европеана. Искам да насоча вниманието ми към политическия дебат по отношение на хората с увреждания – от една страна, когато става дума за авторски права, естествено трябва да помислим и за а, колективните модели на оценка, на лицензи. Трябва да помислим за въпросите за осиротелите творби. Дебата за тях още не е приключил. Казах вече колко е, е важно да имаме една ясна база за вземане на решение и да вземем предвид резултатите от проекта ЕРАО. От политическа гледна точка. Мога да кажа, че когато говорихме за Европеяна, е, тук се засяга и въпроса за финансирането. И е ясно, че както културните институции в отделните държави членки е, трябва да имат финансов принос, но също така финанси трябва да се отделят и от общностния бюджет. До сега е, отделяхме средства от eContent Plus програмата, но когато гледаме за периода 2013 година, аз смятам, че би било добре също и на фона на преработената Лисабонска стратегия, мисля, че е добре част от този бюджет да идва именно и от тази стратегия, от общностния бюджет, защото това е в наш общ интерес. Мисля, че е хубаво да помислим и по отношение на финансирането, да включим в финансиран... в възможностите за финансиране и публично-частните партньорства. Но трябва да направим една кампания Присъединете се към Европеана а, с перспектива не използваме само държавни и бюджетни средства, но да привлечем и донори, да привлечем спонсори и да привлечем частния сектор, който би видял интерес в това да се присъедини към Европеана. Защото това е шанс за Европа да направи едно, да създаде едно добро сътрудничество между частния сектор и съответния политически сектор. Така че аз си пожелавам един общ дебат за този огромен културен проект. Надявам се и да имаме политически решения по отношение на конкуренцията с Google, да създадем ясни правила за финансирането, и да създадем един модел на сътрудничество между местните и централните актьори в областта. Надявам се през следващата година Евро... Е, Европеана да има голям успех. Благодаря, казва председателката. Този дебат около Европеана се движи в контекста на конкуренцията с Google. Аз не мога да кажа, че решението, което предлага Google е решение и за нас. Европеана би трябвало всъщност да бъде пример за това какво очакваме и от другите. Естествено, темата за осиротелите произведения трябва да бъде решена и да покажем на Google какво е нашето решение. Google е, намериха едно американско решение, което ние не може да подкрепим, но мисля, че ние трябва да внимаваме, ние да се съсредоточим върху нашата работа и да осигурим спазването на авторските права. Това за нас е изключително важно. Трябва да видим достъпа да е възможно, колкото се може по-свободен, но авторите не бива да страдат от това. Мисля, че много хора се занимават с тази проблематика и се надавам резултатите да бъдат добри. Колегите имат думата. Госпожа Камаревард. Госпожо председател, много благодаря на госпожа Трюпел за изработването на доклада. Мисля, че докладът е много добър и засяга най-различни аспекти, свързани с Европеана. Би било наистина много хубаво, ако Европеана се окаже действително най-големи европейски културен проект. Всички предпоставки поне са на лице, но ние като Европейски парламент трябва да се застъпим за този проект, но и комисията и отделните държави членки. Ето, например, Франция и Германия, някои други държави членки показват как наистина проектът може да бъде доведен до успех. И мисля, че ние може като комисия да покажем, че и държавите членки носят определена отговорност и това е политическо-обществена отговорност да направим Европеана достъпна за всички. Защото както и при обществените класически библиотеки, в които човек просто влиза и си взима книга или пък CD или пък филм, така и при Европеана творбите трябва да са достъпни, свободно и безплатно. Ясно е, че това е едно огромно финансово предизвикателство, но ако наистина искаме да се отграничим от, от Google и от друга страна, ако искаме да изключим класическата реклама, сега не говоря за спонсориране или е, за обществено-частно партньорство, то тогава трябва да намерим едно истинско наше решение. Защото това означава именно да финансираме подобаващо европеана. Не може да очакваме потребителите да плащат за ползването на европеана – а мисля, че и по отношение на качеството Европеана трябва да се отличава от Google Books. Защото при Google Books се случват огромни драматични грешки именно в, този, в това отношение. И точно в, по отношение на качеството Европеана ще се различава от Google Books. И в това отношение мисля, че е много хубаво, че засягате тук във вашия доклад въпроса за публично-частните партньорства, а именно да се опитаме да привлечем фундации, предприятия, да, да ги привлечем да се включат в тази инициатива. Но, тази класи... Но това класическо финансиране чрез реклами, мисля, че това трябва да го изключим, защото това ще бъде един ясен сигнал за отграничаване от Google. Благодаря. Благодаря, господин Капарта. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя нашата благодарност на докладчика госпожа Трюпел, тъй като насоките са добре очертани, приоритетите са посочени. С други думи, е създала добра основа за нашата работа. Ето защо аз смятам, че е необходимо да изразим публично удовлетворението от вашата де работа. Сега, трудното те първа започва, госпожо председател. Искам да направя няколко забележки. Най-напред, ние тук сме съгласни Има. Ние става дума за транспонирането на произведенията на културата. Ние трябва да се. Не разбираме защо Европа, която търси правила за институционализиране, не разбираме защо не можем да отидем по-далеч в областта на културата и по-скоро културите на континента. Втората забележка е свързана с вашия доклад. От това, което вие сте представили, излиза, се очертава един много важен въпрос. Искам да кажа съвсем ясно, че а, културите, че живите култури имат нужда да идентифицират економическа база, за да живеят, ще се изразя ясно. Страните, в които културата е жива, са страни, в които властите и частните субекти функционират в допълнение на държавните. Разпределението и потреблението на културата са изключително важни. Ето защо трябва да сложим акцент върху тази идея, а именно културата се нуждае от економическа база. Има предвид тук авторското право. Всъщност за какво става дума в нашата епоха? Става дума за транспониране на класическите елементи на нашата култура писмените елементи, звуковите елементи и визуалните елементи върху днешните медии и утрешните медии. Това не е. Основата на културата няма да се промени, тъй като медиите са се променили. От англосаксонския свят е, като че ли ни казват, че медиите са по-важни отколкото съдържанието. Но всъщност културата е израз на човешката душа. Следователно това предполага някои принципи. Първият, вие го казахте и аз много се радвам, че и мнозина колеги ще се съгласят с мен. Трябва да спасим, да защитим в някои страни на Европейския съюз, трябва да стимулираме авторските права, тъй като те организират пазара на култура. Втората последица, вторият принцип, който искам да подчертая, е трябва да защитим произведенията на изкуство от в случаите, в които някои произведения на културата са били прехвърлени на, на аудиовизуални носители. Аз лично имам опит като млад журналист. Казваха ни, че видеото е неразрушимо в сравнение с филма. Но Първите телевизионни репортажи вече не могат да се четят. Трябва да изберем онези носители, които са възможно най-трайни. По-нататък нашата дейност в Европа е насочена към това да не допускаме монопол, който да използва претекста на културата, за да си присвоява цифровото разпространение. Искам да кажа, че ние, европейците, трябва да направим една контраоферта, така да се каже, на американската марка. Друг въпрос, който искам да повдигна и думите ми сте се насочени към Google. Трябва да запазим целостта на произведението. Не бива да допускаме цензура, частично, е, частично прехвърляне. Основата на прехвърлянето и транспонирането трябва да се основава на авторското право и това да бъде на правна основа в случаите, когато авторите са известни. Смятам, че в тази област ние трябва да отидем по-далеч. Европеана е добър проект, но той започна с 10 години закъснения. Американците вече имат решаващо предимство и това създава нови условия за четене сред младите. Това е опасно, тъй като те са малко едностранни. Читателите са онези, които трябва да избират какво да четат. Ето защо ние трябва да предоставим средствата. Не знам какви юридически средства ще намерим, за да отидем по-далеч но трябва да се създаде един екип, за да ви помогнем да се постигнат по-амбициозни цели и това е смисълът, в който ще внесем изменения. Благодаря, господин Кавада. Мартин. Благодаря. Това е много интересен въпрос. След проекта Лукс Мисля, че Европеана е една, един огромен проект и госпожа Трюпъл се грижи за него много добре. И много от нас я подкрепят. Въпрос за авторските права. Подходът ви е правилен, а пък рекламата в интернет, това е голям дебат, но аз искам да се концентрирам върху две неща. Точка 19.20.21 В проекта Европеана се включва един от шансовете за да се застъпим за европейската идея, да осветлим нашия, нашия происход, това, което ни отличава. Така че, обаче, много ви моля – прозрачно трябва да се формулира проекта. Е, аз бих си пожелал много добро финансиране на този проект, но и един, но това трябва, нека да стане един примерен проект за това как се управляват тези много пари. Госпожо Тръпъл, вие имате много повече опит от мен <clears throat> по отношение на управление на финансови средства, но моят, моето наблюдение е, че понякога пари се хвърлят просто в едно голямо гърне и не е прозрачно как се управляват. Ето защо моята лична молба към вас, може би във вашия доклад може да е, станете още по-конкретна в това как да се управляват парите. Нека това стане един проект, пример, както за културната ни идентичност, така и за едно добро финансово управление. На второ място – рекламата. На това искам да се спра. А, рекламата навън. Не знае дали е, това е ваша идея, но това е наистина една много ценна идея европеана – когато обемът на Европеана нарасне до 10 милиона творби до средата на следващата година, тогава бих си пожелал много от нашите младежи да разберат за Европеана. Така че рекламата е необходима. Добре, публично-частните партньорства имат плюсове и минуси, но а, ние в тази економическа криза искаме да се спасим от рекламите, искаме да създадем една сфера свободна от реклама, но нека си помислим за вчера. Вчера е, милиони хора видяха мачовете с Челси, Барселона, Матрид, и непрекъснато по време на мачовете вървяха реклами. Дали не може да създадем чрез Европеана един по-честен проект? Да се свържем с предприятия, с спонсори, където тези банери, които вървят, например, по различни мероприятия, при мачове, например, да са безплатни. това би било много хубаво и би допринесло за нашия проект. Благодаря, господин Верн. Не? Окей. Не, господин Шмидт. Господин magyarul fogok beszélni. Én is szeretnék gratulálni благодаря, госпожо председател. Искам да говоря на унгарски. Искам да благодаря на госпожа Трюпел за доклада. Това беше един много подробен доклад. И колегите виждат колко важен е, важна е тази инициатива за нас и колко горди може да станем с нея, защото това е нашето общо дете, детето на нашата комисия. И аз наистина смятам, че госпожа Трюпел се грижи за проекта много добре. Но имам няколко въпроса. Виждаме, че проектът е много важен, и, и но виждаме, че за неговото осъществяване ще са необходими големи финансови средства. Докладчицата говори за публично-частните партньорства и за ангажимента на държавите членки, т.е. за определено самофинансиране и за определено разпределение на финансовата тежест. Моят въпрос е, дали в бюджета за тази година, 2007-2013 година, има сума определена за този фантастичен проект. Защото този проект не опазва само европейското наследство, а и опазва за популяризирането на европейската идентичност. Госпожа Хайн. Аз също искам да се присъединя към благодарностите на, е, е, на колегите към госпожа Трюпел. И искам да се спра на някои мисли, които вие споделихте. Е, вие казахте, че реалният свят трябва да се ориентира по Европеана, а именно авторските права. Защото виртуалния свят и реалния свят, трябва в тези два свята да има подобни правила, защото е, когато един човек влезе в една нормална, обикновена библиотека, е, той не си взима просто книгата за вкъщи. Ето защо трябва много да внимаваме да защитим по този начин европеана. Един безплатен достъп. Добре, но тук имаме втория проблем – финансирането. Финансирането на един такъв проект, когато се вземат въпросите за авторските права, за творчеството, трябва да помислим и за новите творчески стойности, които възникват в Европа тези хора, които творят тези стойности, те трябва да могат да съществуват, така че трябва наистина да помислим за защитата на техните авторски права. Въпросът за финансирането е много важен. И след това идват въпроса за съдържанието и за рекламата. Мисля, че в бъдеще трябва много интензивно да обсъждаме тези въпроси. Може би проектът ще изисква много повече енергия от нас, отколкото в момента си представяме. Господин Сойни. pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on hyvin jäsennelty ja Докладът е добре структуриран и поставените проблеми имат различни измерения. Както спомена докладчикът, Франция, Германия, Холандия и Обединеното кралство имат сериозен принос и за представителите на по-малките езици, така да се каже, това е много важно. Аз не мога да бъда наричан много голям фен на Европейския съюз. Обединено в многообразието е добър лозунг. Младото поколение гледа на нещата по доста различен начин. Те смятат, че имат право на всичко, което е в е, интернет. Мисля, че според е, мнозина от нас, е, творците, композиторите, писателите имат нужда от доходи, те искат да живеят от възнагражденията си, а не от някакви стипендии и подаяния. Хората държат на пълно възнаграждение. Е, изкуството за, за някои. Културата има значение за всички нас. Никой предприемач няма да създаде многонационална а, фирма. А, творците трябва да започнат някъде преди да се разраснат. Сега живеем в период на рецесия. Ако няма пари от спонсорство и реклами, тогава да накупаците ще трябва да осигурят средствата. И тогава, когато хората са свикнали да получават всичко безплатно, както е в библиотеката, например, може да стане трудно. Нещата са структурирани добре и проектът е много важен, защото Европа е многоезична. Тя се характеризира с многообразие. И така трябва и да остане. Труден проблем е авторското право. Ситуацията е разгледана доста добре. Не знам как може да се разреши въпросът но знам, че поне в скандинавските страни има създадени партии в защита на пиратството като форма на протест. Това няма просто да изчезне, макар че аз самият много подкрепям творците. Уважаеми колега, вие казахте, че не сте фен на Европейския съюз, но без Европейския съюз е, многообразието няма да съществува. Така че в крайна сметка сте фен, господин Веня. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите към госпожа Трюпел, тъй като смятам, че докладът повдига много важни въпроси. Искам да направя само няколко забележки. Аз смятам, че смятам, аз вярвам в европейския модел, вярвам, че има социален модел, вярвам, че има европейски културен модел. Това не означава, че смятам, че има единна европейска идентичност нито пък вярвам в съществуването на национална идентичност. Културата, както каза господин Кавада, е нещо, което непрекъснато се движи, което непрекъснато се обогатява. Европейската култура непрекъснато се обогатява в своята история и на мен ми се струва, че европеана е, ни дава възможност да погледне по друг начин на някои от а, културните проблеми. А, аз бях противник на Лисабонския договор и си оставам против. Смятам, че културата не, е, не влиза в компетенциите на Европа. Свето, свободната конкуренция е в основата на европейския проект, а културата не подлежи на пазарните принципи. Това не означава, че няма и економически аспекти на културата. Искам да кажа, че културата не може да бъде сведена към пазара. Проблемите са от различен характер и ето тук проистичат предизвикателствата пред нас. Според мен, това са проблемите, по които следва да помислим. Икономиката, разбира се, е пазарна, но в областта на културата. Знаете, че ние празнуваме година на доброволчеството и културата им играе своята роля тук. Ние трябва да се замислим за економическите е, средства и механизми. Последният елемент е въпросът за всеобщата достъпност. Госпожа Трюпел говори за достъпа на лицата с увреждания – мисля, че малко бързо премина през въпроса за достъпността. Въпроса за безплатния достъп, мисля, че това е част от онези въпроси, които не можем да не си зададем. Именно това позволява на всеки един от нас, независимо от това кой е той, да получи достъп до културата. На последно място Ван Гог е, е един велик велик художник, неговите творби днес се продават на, с на огромни суми, само че докато приживе, той е живял в мизерия и не е могъл да се издържа от, от, от картините си. Благодаря. Искам само да подчертая едно нещо. Вашата идея за Европейския съюз съответства на това, което вие казахте, а именно, че културата е не само благо, не само економическо благо. В Европейския съюз ние се съобразяваме и с конвенцията на ЮНЕСКО. Ние не искаме културата да бъде стока. Мисля, че ние трябва да повторим, да повтаряме това многократно. Аз бях учителка и извинявайте, ако говоря малко назидателно. Господин Борис. Благодаря. И аз бих искал да изразя своята благодарност към доклада ще коментирам някои от аспектите на доклада. Първо, струва ми се, че Европеана трябва да запази два основни аспекта. Трябва да защитава европейското културно наследство, което е многообразно Необходимо е усилията в страните, които изостават да се отвоят. В тази комисия би трябвало да се обърнем към държавите членки с призив да положат усилия да се опази културното наследство. Един много важен аспект е опасността от разрушаването на културното наследство, например произведения, публикувани след Втората световна война, трябва да бъдат опазени, тъй като са започнали да се рушат. Сега няколко думи за киното и филмите и цифровизацията на филмите, за това дали тази цифровизация е, трябва да бъде част от Европеана. Мисля, че те са част от европейското културно наследство. Изложени са на опасност от разрушаване, следователно трябва да бъдат съхранявани. Говорихме за Google и начинът по който проектът Европеана ще функционира. Говорихме за права за, върху разпространението на тези произведения. Говорихме и за осиротелите произведения. Мисля, че Европеана ще осигури някои търговски възможности. Много страни не знаят как да продават своята култура, не знаят как да привлекат частния сектор в културната област. И на мен ми се струва, че тъй като ние говорим за Европеана, ние би трябвало да се погрижим всички литературни произведения да бъдат включени в Европеана. Разбира се, възниква и въпроса за авторското право, само че е, Европеана трябва да има един търговски аспект, за да могат културните произведения да бъдат разпространявани чрез този проект и може би в бъдеще ще успеем да изградим е, обществено-частни партньорства, които да дават е, своя принос. Само, че Европеана трябва да съдържа максимално богато културно съдържание, т.е. в нея да влязат максимален брой произведения. Смятам, че европейс, че е, авторското право трябва да бъде сключвано. Следващият оратор благодаря и на, на докладчиците за чудесната работа. Съжалявам, че закъснях. И имам два въпроса. Беше споменат е, художникът Ван Гог. Като холандка ние всички помним убийство, свързано с културата – е, европеана мисли ли за въпроса за цензурата, спорове свързани с културата. Друг въпрос е свързан с софтуера за Европеана. Съдържанието трябва да бъде достъпно за всичко, следователно предвидени ли са приложения с софтуер с открит достъп, за да има съответните приложения. Благодаря. Хелга. Проектът е много интересен. Много неща бяха казани. Искам да привлека вашето внимание върху ролята на културата, която изисква да не се да не допускаме стесняване на е, нейния обхват. Да не забравяме е, устната традиция е, на обществата, е, които не си служат с писменост. Различните разкази, различните песни на африканските племена, с които ще спомогнат за обогатяване на нашата култура. Господин Стоянов има думата. Разбира се, искам да благодаря и на госпожа Хелга Трюпел. А, аз искам да засегна един малко по-различен аспект от обсъжданите до сега. От един месец се занимавам с Европеана активно и съм смаян от размера и мащабите на проекта и мисля, че той е изключително важен за всички европейци. А, искам да кажа няколко изречения относно организацията на проекта Европеана. В момента организацията и финансова, и технологична, и съдържателна е възложена на една фондация ЕДЛ, която е разположена в Холандия. А, мисля си и ще направя това предложение, разбира се, и писменно. Аз мисля, че тази фундация е свършила много добра работа до сега, но мисля, че никак не е зле и че вече е дошло времето да има и свои клонове в 27-те държави членки. Аз смятам, че по този начин а, различните така наречени регионални клонове на тази фундация ще могат много по-активно от една страна да лобират пред правителствата за допълнително финансиране, да лобират и пред регионалния бизнес за допълнително финансиране на този уникален проект и още нещо изключително важно а, и ще могат да обединят националните усилия и по отношение на единна технология на дигитализиране и на единно съдържание. И по този начин, ако тръгнем и към едно интензивно регионализиране на проекта ще имаме много по-близък резултат. Освен това искам за финал и още нещо да кажа. в документите никъде не намерих, може би това е и моя грешка, а, от кого е контролирана въпросната фондация? Има ли орган, който а, а, осъществ, осъществява контрол върху нейната дейност? Аз благодаря. Данке. Фрау Nevedalova. Госпожа Неведелова.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 сега, отколкото преди. Не всеки има възможност да си купи книги. Имам следното предложение. В Словакия, в библиотека, човек може да плати единично при вземане на книга или пък да плаща такса. Може би нещо подобно може да предвидим и за европеяна. Тези две възможности. Или и след като човек плаща за даунлодване на порнография, то защо да не плаща и за ползване на, на произведения на изкуството? Извинявайте за сравнението. Господин Курия е следващият говореш. Intanto mi unisco al Благодаря. И аз искам да се присъединя към всички поздравления, които бяха отправени към госпожа Трупел, защото това наистина е един изключително амбициозен проект. Той среща конкретни трудности а, поради своята сложност, така че сме изправени пред истинско предизвикателство. Вече бе казано, че голямата част от проекта зависи от това, което някои наричат европейска идентичност. Аз лично поддържам а, тази идея, както от друга страна поддържаме идеята за национална идентичност. И когато говорим за защитата на културата, изключително важно е да не забравяме авторските права. Това е една част от нещата. Другата е економическите и финансовите въпроси. Господин Шмидт предугади това, което щях да кажа и ми е интересно какво ще каже госпожа Трупел за бюджета, който е заделен за този проект. Спомена се малко по-рано и за защитата на достъпа. Вярно е, че в много библиотеки, в а, различни градове в Европа, цената на достъп е ниска. Обикновено това включва годишен абонамент за използването на тази библиотека. Защо казвам всичко това? Казвам го, защото не можем да градим някакви иллюзии за това, че ще можем да предоставим безплатен достъп на всички. Мисля, че това е прекалено амбициозно, пък и би било прекалено сложно. Разбира се, че обществения сектор трябва да участва и в финансирането, и в управлението. Ние като комисия поискахме различни изследвания и едно от тях е свързана с събиране на средства и привличане на спонсори. Би трябвало да видим как Европеана може да бъде подкрепена и това трябва да се каже ясно, не само, що се отнася до проучванията, които поръчваме и що се отнася до финансирането. Има различни въпроси, обаче, които все още трябва да бъдат разгледани по-задълбочено. Благодаря. Дякую bardzo. Я, panią Trippel tutaj śledzę przy tym raporcie, Госпожа Тон, благодаря. Аз много внимателно слушах какво каза госпожа Тропа и разбрах, че тя докладва и в други комисии е, за този проект. Това е много хубаво. Имам няколко въпроса, които според мен са много важни. Особено, що се отнася за сравнението с Google. Обедена съм, че ние, ангажирайки се много активно с нашия проект, може да осигурим едно цивилизирано развитие на цифровата литература и може да поощрим това развитие. Ако сега обаче допусне монопол от Америка, от една страна и от друга страна е, нарушим правата на авторите и на творците, то тогава е заплашено цялото ни културно наследство. Нашият проект е шанс за популяризиране и запазване на културното ни наследство. И както каза господин Борис, по този начин може да защитим културните и художествените произведения. Може би отговорност в тази насока трябва да поемат и държавите членки, а именно за опазването на авторските права. Доколкото разбрах, има различие между държавите членки по отношение на авторското право, но не смятам, че тези различия са толкова големи, че могат да възпрепятстват развитието на нашия проект. Мисля, че има раз, различия, например, между държавите членки, например, и по приноса към Европеана. Ето, например, Франция има по-голям принос от останалите страни. Може би, може до някъде да да кажем на държавите членки от една страна да опазват авторските права, а от друга страна да осигурят един добър принос към библиотеката. Аз идвам... Аз съм от Краков и Краков е един град на поети. Разбрах, че някои от техните творби са преведени много лошо. Може би може да инициираме една кампания около Европеана, така че всички държави членки да се включат активно в проекта и да се застъпят още по-активно за цифровизацията на библиотеката. Благодаря. Госпожо председател, трябва да кажа, че като бивш преподавател разпознах преподавателя у вас. Ако аз бих бил в... Ако бях, извинете, във вашия клас, едва ли шах да нарушавам дисциплината. Ако председателите на пленарна сесия в Страсбург са толкова ефикасни и ефективни като вас, то тогава щяхме да свършим много повече работа миналата седмица. Продължавам нататък. Благодаря госпожа Трупа за отличната работа и за всичко, което каза. Въпросите, които е засегнала, са много важни. Съвсем накратко искам да засегна и аз три от тях. Един от основните е свързан с авторските права. А, радвам се, че многократно бяха споменавани тук, защото авторските права а, в моята страна датират от преди 500 години, а, е, които двама светци са се скарали поради авторски права. Един от тях пишел ръкопис, поканял другия, той разбрал за този ръкопис, който го и той взел, че го преписал. След като разбрал, че другия го е преписал, той си поискал обратно ръкописа, но не е могъл да го получи. обърнал се е към краля, който пък излязал с решение. че, в което защитава авторското право. И наистина има голяма битка, която се казва Клок на Хора, която е книгата за, битката за книгите. Съответно, този светец, който е преписал документа се покаял, заминал в чужбина, за да покръства. Сега не е ясно дали когато отишъл в Великобритания е успял да покръсти някого там и не знам точно какво се е случило, но няма значение. Един от монастирите, които е направил е на Йона, където книгата за келтите 200 години по-късно е била написана. Така че авторските права по това време, пък и сега са с еднаква важност. Говоря с... Говорил съм с много автори. Те никак не са доволни от това, че се нарушават техните авторски права, особено от Google и от други такива. Така че трябва да защитим техните права. На следващо място монополът. Той е изключително важен. Важен е в смисъл, че не бива да позволяваме той да съществува защото всичко, което говорим за свободните пазари и справедливата търговия, трябва да е нещо, което в крайна сметка прилагаме и на практика. Важно е да има достъп, не знам дали свободен, за всеки един гражданин и участие на всички автори. Мисля, че това са изключително важни въпроси. Проектът е отличен. И госпожо, госпожо Трупел, браво за вашата работа. Благодаря ви. Фра Трупел hat ein Problem, sie halb weg. Госпожа Трюпел трябва да си тръгне и в и половина. Искам да ви помоля всеки, който ще се изказва, да говори не повече от една минута. Господин Ватимо е следващият. Господин Ватимо. Си сенте, си сенте, си. Chiedo scusa, anch'io sono naturalmente... Благодаря. Аз трябва да кажа, че съм Съгласен с госпожа Трупел, възхищавам се от нейната работа, но имам няколко коментара. Първо, дали има някакви графици по отношение на общия проект за цифрово, цифрово съхранение? Ще бъде ли разбит този проект на определени етапи? Защото идеята е да цифровизираме всичко, в крайна сметка ми се струва, че ще отнема огромно време. Нека да се замислим само за музиката или за киното проблемите с свалянето от интернет, шведските пирати. И когато ще говорим сега за пирати, трябва да ви кажа, че има само за карибски пирати истории, няма толкова за шведски, но така или иначе не знам точно какво се случва там. Голямата част от младите хора свалят музика постоянно от интернет и мисля, че това, което ние трябва да направим е да се опитаме да си напишем някакъв календар, някакъв график за тези процеси. По отношение на книгите. Голяма част от проблемите ще възникнат по-късно поради изтичането на авторски права през определени срокове. Много е интересно, че е толкова огромен този проект, но не знам дали в крайна сметка ще успеем. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Tudi Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на госпожа Трюпел за този доклад. И да я поздравя. Дискусията е много интересна, но много неща се повтарят от това, което се каза последния път. И тук може да поспести малко време. Но искам да добавя следното. Ако Европеана трябва да бъде конкуренция на Google, то тогава нашия проект няма да завърши с успех. Европеана трябва да бъде създадена и без съществуването или конкуренцията с Google. Защото европейското културно наследство са обществено наследство и достъпа трябва да бъде лесен до тях. Ако проекта се основава на частно партньорство, това би също би застрашило проекта. Ето защо финансирането трябва да идва от, общ... от публичния средства сектор, а частните... частния сектор трябва да е има просто подпомагаща функция. Аз забравих да добавя следното. Е, ставаше дума за лицензите в доклада също. Тези лицензии също могат да бъдат използвани за защита на авторските права. Но знае от други разговори, че комисията в момента има големи проблеми именно с тези дружества за отдаване на лицензии. Проблемът е с накърняването на конкуренцията. Може би комисията може да осветли именно тази взаимовръзка а, и влиянието и върху Европеана. Добре, моля сега комисията, ако може кратко да се изкаже по доклада на госпожа Крюпел, защото до госпожа Трюпел трябва да тръгне след малко. Primero felicitar a, a la señora Drupel y muchísimas gracias, señora presidenta, por la palabra. Най-напред искам да поздравя госпожа Трюпъл. Много се радвам, че всички проявяват толкова силен ентузиазъм към проекта Европеана. Доклада на госпожа Трюпъл е чудесен. Той обхваща всички важни въпроси. Според нас проектът е много амбициозен. Той ще има интернет портал и това ще бъде портала за достъп до произведенията на изкуството. Само, че този портал ще бъде само върхът на айсберга. Той ще обединява усилията на държавите членки и различните организации за цифровизация на произведенията. Това е общ проект, който обхваща различни организации, ще повдигна няколко въпроса. Когато говорим за аудиовизуални проекти, техният брой е много голям. Смята се, че 50 000 произведения в Европа могат да бъдат класифицирани като осиротели. Освен това повдигва, се повдига въпроса за авторското право. Има много произведения, които са в общественото пространство, но много малко от тях са защитени от авторско право. За да постигнем напредък в тази област, трябва да постигнем напредък с издателствата и с авторите – за да може при цифровизацията на тези произведения да, да се защитят правата им. Трудно е, ще бъде при усилителите произведения. Друг въпрос е съществуването на международни споразумения между различни културни организации и автори. Те дават възможност произведенията да бъдат публикувани в интернет, само че тяхното само че интересът към тях е по-скоро национален. Това е опасно, защото могат да създадат информационни силози, така да се каже, защото е напълно възможно, за да получи човек достъп до холандски произведения, да има нужда от компютър, регистриран в Холандия. Много е важно да има ентусиазъм от държавите членки. Стигам до следващия важен въпрос. Престои назначаването на нов комисар и ми се струва, че доклада на госпожа Трюпел е много навременен. И се надявам, че той ще бъде включен в дневния ред на комисаря Крус. Мисля, че благодарение на обединените усилия между институциите ще можем да осигурим достъп до културното наследство. Хел да има думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички колеги за техните изказвания и за критиката, също така и за писмените текстове, които те ми предложиха, те ми послужиха много. Най-напред трябва да кажа, естествено искам Европеана да стане един проект, който да защитава европейската идентичност. Естествено, щяхме да направим този проект и без Google, но Google го има и е ясно, че Европеана е един важен проект и в дебата стана ясно защо Европеана е толкова централен проект за Европа. На второ място, <clears throat> въпросът за авторските права. Много си пожелавам да намерим консенс с авторите, с издателствата, с притежателите на авторските права. Но естествено не става дума да предлагаме произведенията на изкуството безплатно. Но въпреки това смятам, че Европеана трябва да е проект, който се финансира от, средств, от публичните средства, проект, който да дава свободен достъп на гражданите, е, който да дава достъп и на хората с увреждания. Това са моите политически съображения, но от друга страна, и при Google виждаме, че е, нищо не е безплатно и авторите и Google получават е, според техния модел някакви възнаграждения, т.е. трябва да решим въпроса за финансирането. Аз много бих се застъпила. И миналата седмица в Страсбург е, също се изказах по темата. Бих искала бюджета за цялата Европеана е от последващата програма за Лисабон. От последващата на Лисабон програма, защото това е решаващото как ще се развива проекта. И аз също, Мартин, не смятам, че е, трябва да събираме средства от тук и от там. Трябва да се опитаме да имаме един бюджет, основен бюджет за Европеана. И по отношение на въпроса за E контент програмата. 2 милиарда евро са изхарчени до момента. А, ние ще имаме нужда от повече средства. И държавите членки, и културните институции на място би трябвало да се ангажират по-активно. Ясно е това. Частното финансиране, то е нещо, от което ние не може съвсем да се откажем. Естествено, по-добре е по-голямата част от средствата да идват от публичния, средств, от публичния сектор. Но смятам, че естествено е творческите стоености да се заплащат. И госпожо Верже, аз поделям вашето мнение – е, културните стойности имат двоен, двойствен характер. От една страна те са стока, обаче от друга страна техните автори трябва да живеят от продажбата на своите произведения. Така че аз в този смисъл не искам да разруша тези професии в е, нашия дигитален свят. И това сме постигнали политически. Ние казахме и на конференцията на ЮНЕСКО за креативния пазар, тези наши постановки сме ги вложили и в Лисабонската стратегия. Така че наистина Смятам, че по-голямата част от средствата ще дойде от публичния сектор, но ако може да привлечем отделни, стип... Е, отделни фондации или отделни предприятия към нашия проект, това би било хубаво. Особено ако може да се обърнем и към младите хора с един друг вид реклама, това ще бъде още по-добре. И може би да се разпредели рекламата на отделни страници, това би ни отличило от Google. По отношение на съдържанието, госпожа Ферке зададе този въпрос. <clears throat> Библиотеките, които дигитализират и по-нататък предават съдържанието, а именно те решават какво съдържание да бъде дигитализирано. А по отношение на софтуера, доколкото зная, е, ще има една собствена платформа, една, един е, собствен модел ще бъде развит, но може би експертите, които се занимават с софтуера, може би те трябва да ни разкажат по-ясно какъв е софтуера, определен за Европейската библиотека. И накрая, мисля, че стана ясно, Независимо от различните, от различните мнения, които изразихте, а, мисля, че в нашата комисия има един общ интерес да развиваме този проект, независимо от отделните мнения в политическите групи и ви благодаря за това. Благодаря, Хелга, казва председателката. Ние наистина, аз имах чувството, че всички заедно работим по един общ проект. И господин Кавада много ме впечатли със своето изказване, защото всичко, което събираме, ще продължи да съществува, независимо какво е бъдещето на цифровата на цифровизацията. Когато аз изпомня, когато, от, когато аз започнах да използвам библиотеките, всички тези нови медии не съществуваха. Но в крайна сметка това, което искаме да запомним са все още стари творби, така в кавички, метафорично казано. И много е важно качеството, което влагаме в европеаната е високо. И тук се е важна дискусията за Google. Трябва да се обърнем към съответните министри от държавните членки как да запазим съдържанието в Европеана. Имаме крайен срок за изменения на 12, не, на 8 декември, следващата седмица, 12 часа на обяд. 8 декември, 12 часа. И на 26 на 26 януари би трябвало да гласуваме доклада Европеана, но не знаем дали ще имаме, дали ще проведем то, това заседание, защото то съвпада с изслушването на комисарите. Но за момента 8 декември 12 часа това е крайния срок за изменения. Точка 5. Университетски бизнес диалог, ново партньорство за модернизирането на университетите в Европа. Господин Шмидт е докладчик по тази тема. На 13 октомври <clears throat> ИТРЕ помоли да е подпомагаща комисия и според тази процедура ние ще имаме един общ график, но мисля, че господин Шмидт вече се е съобразил с това и е, давам думата на докладчика за това, което е постигнал до момента. Elnök asszony elöljáróban szeretném megköszönni, hogy ezt a jelentést nekem ítéltétek. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за възможността да работя по този доклад. Е, много е важна тази тема за всички нас. Искам да благодаря и на госпожа Рита Сурес за помощта, която ми предостави всякакви възможни материали. Е, естествено, прегледахме и отделните съобщения на комисията – и резултатите от различни форуми. Едно тясно сътрудничество между бизнеса и университетите преследва две цели. От една страна увеличава работните места, служи за създаване на нови работни места и от друга страна е в услуга на самите студенти, като ги снабдява с повече практически умения и опит. По този начин студентите могат да получат по-лесно някъде назначение, а пък за професорите е важно да знаят какви са нуждите на работния пазар. И по този начин ще могат да отговорят на предизвикателствата на бизнеса. От друга страна, бизнесът има нужда от добре подготвени експерти. Аз съм убеден, че ние трябва да подкрепяме всякакви инициативи за излизането на Европа от економическата криза и тук виждаме именно една такава възможност. Този документ е само за момента един работен документ, който говори за приоритетите, които аз мятам за важни. Един такъв приоритет, например, е рамката на диалога. Темите и участниците трябва да са уточнени в този диалог. дали, например, това трябва да е двустранен диалог или трябва да привлечем в този диалог и правителствата, Един по-нататъчен въпрос може да е каква да е, цела, цел, каква, каква да е целта на този диалог. Трябват ни ясни резултати. И именно тук очаквам от вас предложение. Освен това, как може да привлечем и малките и средни предприятия в този процес? предприятия, които разполагат с малко финансови е, ресурси и могат да приемат малко на брой практиканти. Трябва да помислим и за членовете на Euronest или за членовете на Средиземноморския съюз. Дали и те не биха могли да участват в тази инициатива, в този диалог? Аз говорих с директорката на Европа Европейския чейнинг фонд. Тя също е готова на сътрудничество. Един друг аспект е, че и професионалните училища и техническите училища могат да бъдат привлечени към този диалог. Технически специалисти могат също да бъдат привлечени към това да следват, т.е. да придобият едно допълнително висше образование. Интересно е да видим каква е кариерата на хората, които завършват университетите. Според мен, университетите изобщо не знаят къде отиват техните абсолвенти. Какво става с тях? Искам да насоча вниманието ви и към следния факт. Нашата комисия започна една инициатива, която ще бъде обсъдена на 26 януари може да представите предложения за покана на експерти в секретарията. Уважаеми колеги, аз с интерес чакам, любопитен съм да узная какви предложения ще ми дадете. Мисля, че това е един интересен и важен е, доклад, който отговаря на нашите основни цели. Господин, господин Логегард. Благодаря. Аз също считам, че това е една изключително интересна тема. Det her har der været snakket om et stykke tid. Е, det er ikke Това е много интересна тема, нова тема. Много се говори за този диалог, но въпреки това е, мисля, че това е голямо предизвикателство. А не знае дали това наистина този диалог ще ни помогне да излезем от кризата. Много е възможно това наистина да стане. Но аз имам няколко конкретни предложения, които а, искам да направя за бъдещата работа. Аз подкрепям това, което е казала комисията за тези шесте теми, особено две от тези теми са много интересни. Първата тема засяга плановете за запазване на работни места. Мисля, че е много важно аспекта за интердисциплинарност – наистина имаме нужда от хора, които са отворени към иновациите. Бизнесът става все по-глобален. Това е важно да се знае и от университетите. Моят опит е, че е много трудно да се осъществи това, защото има разлика между отделните култури. Всъщност, два са езиката на, езиците, на които се говори. Важно е бизнесът и университетите да говорят на един език, за да могат изобщо да говорят заедно. Ем, съгласен съм с господин Шмидт и по въпроса за ученето през целия живот, а именно, че университетите трябва да привлекат хора, които може би никога не са учили или искат да придобият ново образование. От друга страна, виждаме, че има нужда от инженери, хората не се интересуват много от природните науки. Може би трябва да се съсредоточим и върху тези области. Е, ситуацията преди 3-4 години беше съвсем различна. Мисля, че трябва да започнем още в средното образование да подбуждаме интереса на младежите към природните науки. Мисля, че вече е много късно а, да, а, да се опитваме да събудим този интерес при хората вече постъпили в университета. Искам да подчертая аспекта за мобилността на студентите и мобилността между университетите. Практиката в бизнеса, а именно студентите да придобиват практически професионални умения, това е нещо, което е много важно и което е, студентите, което липсва на студентите в днешна Европа. Ние имаме едно, е, една такава програма, като е, наречена е, бизнес дисертация, бизнес аспирантура. Тя се провежда от университетите от на 50% и на 50% се подкрепя от бизнеса. Какво става? Едно предприятие получава за 3 години определена сума от държавата, за да подслони практик... практиканти. А този модел се радва на голям успех и в Швеция, в Холандия и в Норвегия. Може би може да се комбинира този модел с програмата Мария Кюри. И освен това, смятам, че въпроса за финансирането е също важно и финансирането на седмата рамкова програма. Това, което имаме в Дания тази бизнес, дисер бизнес аспирантура, мисля, че е наистина един интересен модел. Госпожа Нете Велова. Vám pekne. Ja by som sa chcela spýtať, pán Šmit, či ste robili aj prieskum v tom, že keďže univerzity, hlavne teda záujem študentov je o také humanitné smery, že aký, akým spôsobom sa dá v, v tejto oblasti komunikovať? За хуманитарните науки връзката с бизнес е трудна. Трудно е, когато човек следва филология, да установи връзка с реалния сектор. При нас, например, студентите трябва да завършат една практика по специалността, която следват. Може би това е един добър път. Един добър модел, който ние сме приложили в нашите университети. Едно определено, един, определен брой часове на седмица един студент да работи в дадено предприятие. Тогава, може би, бихме могли да подобрим и сътрудничеството между университетите. А при нас, например, повечето студенти искат да следват право, а не инженерни науки, но мисля, че това е един общ проблем в Европейския съюз. А, може би трябва да помислим да подкрепим и инженерните науки. Госпожо председател, отличен ден. Европеана всъщност съдържа духа на Европа. Нашата истинска столица е културата. Изключително много работа е свършена, но мисля, че е важно да видим как да се възползваме от тази възможност. Сега университетите и бизнеса. Да, те са важни, но трябва и култура. за да може економическия сектор изобщо да има бъдеще. Аз съм докладчик в Сянка от социалистическата група. Това е първият доклад, по който работя така. Съгласен съм с съобщението на Европейската комисия. Господин Шмидт също така повдигна изключително интересни, според мен, въпроси. Но, като финландец, трябва да кажа, че от началото на годината се появява един нов университет, който събира економическата ни школа и техническия университет, както и индустриалния дизайн и изкуствата, които бяха пък отделен университет. Опитваме се да направим всичко възможно, както виждате, да направим един диалог между бизнес общността и университетите. Смятам, че този диалог трябва да се разшири към различни сфери на обществото, за да може всички заинтересовани страни да участват. Е, научни институти, неправителствени организации, публични органи и така нататък трябва да бъдат въвлечени в този процес. Аз наистина вярвам, че разширяването на диалога е изключително важно. Чух е, едно представене за предприемачеството съвсем наскоро и наистина смятам, че то е изключително важно. То е застъпено и в е, съобщението на комисията. Ораторът е, по тази тема говореше и за Китай, и за Упсала. Когато се обърнете към китайски студенти по бизнес, дали искат да бъдат предприемачи, те всички вдигат ръка, но когато зададете този въпрос в Швеция или Финландия, само 5% от студентите вдигат ръка. Ето това ни показва колко е важно предприемачеството и образованието да се движат ръка в ръка и не бива да забравяме този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Искам да кажа, че много се зарадвах отказаното от господин Пао Смит. Е, той по всеки въпрос, който повдигна, той каза много точни неща. Особено когато каза, че в економическата среда, в която живеем, връзките между обществото и бизнеса са много важни. Университетите в миналото не се интересуваха от това какво ще направят, това как ще се реализира студентите им след като завършат. През последните години обаче те установиха връзки с бизнеса, който започна да финансира стипендии и определени области на изследвания. Мисля, че университетите са готови да навлязат в нови области на научно-развойна дейност. Преди няколко седмици в Ирландия се създаде стратегическо партньорство и сътрудничество – Като имаме предвид бъдещите изисквания към транспорта, климатичните промени, енергийната сигурност и ефективност, университетите трябва да разполагат със съответните знания и умения. Всички ще извлекат полза от това. Така че поздравления, госпожо Смит, продължавайте. Благодаря. Госпожа, господин Марко. Господин Шмидт искаше няколко практически съвета от нас и първо искам да го поздравя за свършената от него работа. Искам да кажа обаче следните две неща с по-личен характер. Нашият министр се занима с тези въпроси. и около 100 студента от е, университета в Сабиенца в Рим бяха избрани и имаха възможност да се срещнат е, с е, големи италиански европейски фирми, в това число и Microsoft, и успяха да видят до каква степен университетите съответстват на потребностите на фирмите. Фирмите успяха да се запознаят с млади хора и да разберат какво се преподава в университетите. И след тази среща много студенти подписаха първия си договор за работа. Мисля, че би било много добре, ако успеем това да стане част от съществуващите програми като Еразъм. Това би трябвало да се осъществява и на трансгранична основа с фирми в други страни. друга инициатива в италианските университети. Държавни университети и младежки организации се включиха в нея. Нови бяха създадени нови фирми. Нахвърлям в съвсем едри штрихи същината на проекта. Мисля, че би било полезно, ако разгледаме по-внимателно някои от тези стъпки. Благодаря, господин Шмидт. Вие много добре обобщихте проблемите. Аз работех в един регион с 3 милиона жители там ръководех един проект с студенти и мисля, че трябва да вземем предвид три аспекта. Диалога, <clears throat> що се отнася до бизнес диалога с университетите. Ние знаем, че университетите често губят в конкуренцията си с университетите в Штатите къде са основните проблеми, когато става дума за економизирането на науката? Защо е, защо резултатите от изследванията отиват главно в големите предприятия, а не, до, не стигат до малките и средни предприятия? Е, защо интелектуалният потенциал на университетите не може да се използва 100% една възможност за това биха били технологичните центри, лабораторни центри, центрове. Би могло, освен това, да се помисли за сътрудничество между предприятия и научни работници. Би могло да се даде възможност на докторанти да, да се свържат с, с частния сектор и да работят в него, докато правят докторантура. Мисля, освен това, че в повечето университети в Европейския съюз не се подкрепя бизнес дейност. Не се рекламира такава дейност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 Frau Präsidentin! Ich komme aus einer Stadt, Aachen, mit einer sehr großen Hochschule, mit mehreren anderen Hochschulen. Благодаря. Аз съм от град Ахен, в който има голям университет и големи а, и други големи образователни заведения, които поддържат през последните години взаимоотношения с фирмите. Създадени са научни институти, кластери, е, сключват се договори. Един сериозен проблем, според мен, е сътрудничеството с е, фирмите в областта на хуманитарните науки е много по-трудно да се намерят партньори е, в бизнеса. Имаме партньорство, при което студентите работят във фирми заедно с това, учат. Това не е лесно, но, им е, но след това им е по-лесно да си намерят работа. Мисля, че ние трябва да разграничаваме фундаменталните от приложните изследвания. От една страна, независимо от фирмите, се извършват независими научни изследвания, без обаче това непременно да има връзка с практическите потребности. Връзката между предприятията и преподавателите е много важна. Това е особено важно за осигуряване на възможности за намиране на работа на младите. В Германия са създадени има изложения, в които студентите могат да се запознаят с представители на фирми. Мисля, че в Европа трябва да се направи повече в областта на стипендиите. Има какво да се научим от Дюпон, например. Необходима е по-тясна връзка между фирмите и студентите и по време на следването. в информационните технологии сътрудничеството между университетите и фирмите е изключително важно в Европейския съюз. Ние сме постигнали успехи в, успехи в много области, но хармонизацията на учебните програми не е осъществена навсякъде. Тогава, когато студентите искат да прекарат един семестър в чущ университет, е, им е много е, трудно. Мисля, че е в интерес на студентите да обърнем повече внимание на това. Сравнимостта на дипломите и на програмите трябва да се усъвършенства. Благодаря. Госпожа Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да поставя проблемите такива, каквито следва да бъдат. Отбелязах няколко изрази. Говореше се за общ език. Действително, много е важно да говорим на общ език. И за да има истинско сътрудничество между университетите и фирмите, е необходима категорична воля – Успехът според мен зависи от инвестициите. И мисля, че тези инвестиции преминават през едно по-добро осъзнаване на проблема в университетите. Университетите преподават знания, но тази функция не противоречи на по-доброто опознаване на, економи... на економическия свят. Как да се осъществи връзка между тези два свята? След като говорим за два смята, свята, се създава впечатлението, че има пропаст между тях. Как да направим така, че те да се опознаят по-добре? и как университетите да обърнат внимание на обучаемите върху необходимостта да опознаят по-добре свет, света на предприятията и на економиката. Много се радвам, че този доклад се предлага сега и че се завършва. Това означава, че трябва да задълбочим сътрудничеството между университетите и частния сектор. Това сътрудничество може да има различни измерения. Например, да се създадат технологични паркове в университетите, където да се привличат професори от университетите. Може да се опитаме да се дават стипендии за докторанти в определени частни сектори. Или пък частния сектор да финансира определена катедра. Това естествено не означава, че ако Мерцедес финансира дадена катедра, ще се говори само за Мерцедес в тази катедра. Не, изобщо не. Това означава, че студентите ще могат да придобият по-голяма представа за света навън. Много от студентите ма, знаят прекалено малко от това, което ги очаква, от това, което могат да правят извън университетите. Може би просто в университетите а, не се разказва на студентите какво какви са техните възможности. Това, което правим е, в, в Еразъм, чрез програмата Еразъм, е нещо подобно. Но може би трябва да помислим <clears throat> за това да се поканат е, е, менеджери на големи предприятия или на по-малки предприятия като доценти, като лектори в университетите. Тогава студентите, някои от студентите могат да си кажат, ето това е нещо, с което бих се занимавал. Наистина, както каза колегата, трябва да отворим кулата от слонова кос, в която са се затворили университетите. Ето, например, университета в Люксембург е, се основава на този принцип или пък Кампус Европа. Тази това сътрудничество между университети и бизнес. Има чудесни примери за това. И за това ви благодаря за примерите от е, отделните държави и членки, защото само на базата на най-добрите практики може да стигнем до добър резултат няма да може да осъществим това сътрудничество паралелно, едновременно и на едно и също ниво, но трябва да успеем да използваме всички възможности там, където те съществуват. Говори се и за студентите. Естествено, трябва да чуем студентите, но тези студенти, които, например, сега в Германия излизат на улиците, те отиват на улицата, излизат на улицата поради проваления процес, поради проваления болонски процес. И ние не отговаряме за Болония. Е, университетите и държавите членки бяха отговорни за бол болонския процес. Ако този процес бе минал през парламента, много от нещата нямаше да се случат. А, студентите в Германия излизат сега на улицата, защото губят моб мобилността си. Сега, ако аз а, свия един бакалавър от 5 на 3 години, е, студентите не могат в тези 5 години да отидат една година в чужбина. Естествено, че те ще отидат, че студентите излизат на улицата. В Берлин има два големи университета, Свободния университет и Хумбудския университет. Преди можеше човек да посещава лекции и в двата университета. Сега това вече не е възможно. Това е тъжно, това е много лошо. И сега, когато говорим за сътрудничеството между университетите и, и частния сектор, може да кажем, че може да кажем, че трябва, може би, да обновим и магистърските, и бакалавърските курсове, е, защото нека се получим от проваления болонски процес. <clears throat> А сега искам да дам думата на следващите оратори от Европейската комисия да кажат нещо. Sorry. Yeah. Thank you very much. Uh, if you allowed me, Благодаря. Съвсем накратко искам да резюмирам съдържанието на съобщението, както е предложеното от комисията. Както казва докладчика в самото начало на своето изказване, подкрепата към държавите членки за модернизиране на университетите е основна цел в нашата стратегия. Лисабонската стратегия залага такива цели, особено ако искаме да се придвижим към едно общество, основани на знанията. По-тясното сътрудничество между университетите и бизнеса са една от основните стъпки към модернизиране на образованието в Европа. Записано е, че университети трябва да станат по-отворени към потребностите на обществото. Ето за това господин Фигел всъщност пусна през 2008 година а, форумът Университет и бизнес. Дебатът днес съвсем ясно показва, че инициативата всъщност е отговорила на ясни потребности. Европейските университети са част от триъгълника на познанията. Те имат огромна възможност да влияят върху посоката, по която се движи Европа, но за момента знаем, че техният потенциал не е напълно постигнат. В нашето съобщение всъщност стигаме до 6 определени заключения. Нови учебни програми, предприемачество, прехвърляне на знания, мобилност, учене през целия живот и управление. Що се отнася до пригодността за заетост? Новите тенденции пазара на труда изискват е, нови неща от абсолвентите. Не може да остават безработни нашите абсолвентни, а от друга страна е, да има свободни места в частния сектор, които не могат да бъдат заети. Това всъщност е загуба и за обществото, и за индивида. Програмите в университетите трябва да бъдат структурирани така, че да дават по-голяма пригодност за заетост на абсолвентите и да предоставят най-общо подкрепа на работната сила. Университети са тези, които носят най-голяма отговорност за пригодността за заетост на своите студенти. За това участието на бизнеса в разработването на учебни планове и програми ще доведе до по-голямо съответствие с изискванията на пазара на труда. Освен това, има доста ниско ниво на предприемачество в Европейския съюз. И студентите, и учените, и преподавателите в университетите като че ли не мислят предприемачески, което пък не води до създаването на нови фирми. Идеята тук е да създадем една среда за учене, която да насърчава новаторство, предприемачество и освояване на нови познания. Освен мобилност между тези два свята, ние трябва да се опитаме да регулизираме този процес. Би трябвало да има повече стажове във фирмите, повече изследвания, които да бъдат свързани с различни места, както и участие в, на бизнеса в програмите за учене. Това ще доведе до по-голямо разбиране между двете среди и дългосрочни партньорства. Друг важен аспект в висшето образование е свързан с предаването на знания. Необходимо е по-тясно сътрудничество, защото то ще подкрепя и двата свята, и академичния, и бизнес света. Това насърчава нововеденията, които са ключа към бъдещето на Европа. Сътрудничеството с дружествата може да доведе до развитието на университетите като основни фактори в ученето през целия живот. Трябва да се намерят потребностите на бизнеса, след това тези потребности да бъдат предадени на университета, а университетите да разработят стратегии за отговаряне на тези нужди. Форумите за разговор между двете свята също означават, че на национално, регионално, институционално ниво е необходимо да има диалог за да има ефикасно сътрудничество между университетите и предприятията. Без подходящ модел за управление, сътрудничеството не би проработило. Доброто сътрудничество между заинтересованите страни всъщност е основата за изграждане на дългосрочни отношения, които от своя страна пораждат нови възможности и водят до възвръщаемост. Както казахте и вие, примерите за добра практика и челен опит съществуват в цяла Европа. И те показват смисъла на това сътрудничество за учените, професорите и не на последно място за студентите. За университетите като институции, за предприятията и за обществото. Трябва да направим така, че тези примери да бъдат е, общо срещана практика. Сближаването на двата свята, този на образованието и на работата, всъщност е нещо задължително и то трябва да намерим най-подходящия начин, за да осъществим сътрудничеството между тях. Работата в партньорство, за да печелят всички и фирмите, и университетите, и неправителствените организации, и учените, институтите, водят до една ситуация, в която всички печелят. Форумите ще продължат да работят и ние ще видим до каква степен бихме могли да ги разширим, за да включат и другите образователни степени и да включат заинтересовани страни извън Европа. Иска ни се също така да видим как европейските инструменти биха могли да се използват, за да стане това реалност. Следващите форуми, които са планирани, са следните партньорство с Европейската фундация за обучение за укрепване на международното сътрудничество в Бърно, Чехия. От криза към възстановяване на 3 февруари, разширяване обхвата на форума. Това ще бъде в Брюксел през март и след това пленарен форум през май 2010 година. Обедени сме, че работата на тези форуми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 това се случи, което и аз очаквах. Получих много интересни, пол, пол, полезни предложения. Виждам, че темата е интересна за всички. Много интересно. В някои страни виждаме, че именно абсолвентите от университетите остават най-много безработни. А, не зная кой каза, но <clears throat> бе изразено мнението, че именно университетите трябва да поемат отговорността за тези безработни абсолвенти. Е, университетите не знаят какво се случва с тези младежи. Сега аз не искам да говоря за практическите предложения. Няма да се спирам на тях в подробности, но е, добрите практики, добрите примери, може би в е, не могат да бъдат включени в доклада по-отделно, но могат да бъдат обобщени. Е, може да каним като добра практика. Например, може да каним е, бизнесмени като лектори в университетите. Мисля, че трябва да привлечем и министерствата по заетостта в, тази, в това сътрудничество. Мисля, че и стипендиите са едно тим добър инструмент. Е, наистина, природните науки са много важни, също както комуникационните науки, инженерните науки, и трябва да поощрим тяхното развитие. Договори между студенти и предприятия. Това е нещо интересно. Това би било една добра инициатива. Бе споменато, че качеството на университетите е много важно, че университетите трябва да се развиват динамично, че те трябва да са в състояние да се възобновяват. А, може би е разумно да помислим за едно а, трансфинансиране от частния сектор, от публичния сектор, от университетите. Говорихме за практиките в предприятията. Това би било също нещо интересно. Аз живях много дълго в една социалистическа страна и си спомням, когато влезох в една месарница, имаше малко месо. Тогава много Високо поздравихме Саря. Е, той не ми отговори много радостно, защото имаше много клиенти и малко месо. Но какво става сега, когато аз вляза в месарница? Мен ме поздравяват много високо и радостно. Тоест, какво се е получило? Е, предлагането е станало по-голямо, а търсенето е намаляло. Това може би може да се случи и с